Уважаеми колеги, започваме втората експертна дискусия, организирана от комисията TAX 3. Добре дошли и на депутатите, и на нашите нови гости. Добре дошли на онези, които ни слушат отново казвам, това е втората част на изслушването, което провеждаме. Ще говорим по сериозни въпроси, по предизвикателствата в борбата срещу ДДС и измамите. Първо ще чуем изказване на Невен Матеш, който е член на Европейската сметна палата. Той ще говори по въпроса за това дали Европейския съюз ефективно се справя с ДДС измамите вътре в Съюза, в общността. След това Майте Фабрегас Фернандес, която е от Генерална дирекция данъчни, данъчно облагане и митнически съюз на Европейската комисия. Тя ще говори за данъчните измами, за е, преходния режим, ще говори най-вече за верижните измами. След това Алма Уловсдотир от мрежата Еврофиск и освен това тя е представител на шведската агенция за данъчно облагане. Тя ще говори за борбата срещу ДДС, верижните измами, каква е ролята на мрежата Еврофиск. И накрая ще се изкаже господин Ричард Мърфи който е директор в дружеството Tax Research UK. Той ще говори за това как така не може да се намери решение на борбата с измамите с ДДС. Сега ще дам думата на господин Невен Матеш. Заповядайте. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми госпожи и господа, благодаря за това, че ми давате тази възможност да ви представя основните заключения на нашия доклад относно ДДС и измамите. Имаме и последващ доклад относно процедурите за действие. Представил съм подробни отговори на въпросите в писмена форма. Сега ще говоря основно по съществените елементи. Питате за пропуските в борбата срещу ДДС и измамите. Една от тях е свързана с така наречените CP42. Вероятно ще се зарадате, че имаме препоръка за гарантиране на автоматичното включване на системата Разбираме, че това решение е одобрено от съвета и скоро ще се е, публикува. Е, целта е митническите, е, данъчните декларации да се включват автоматично в системата и да се сравняват декларациите с декларациите от данъчен характер. Когато създадохме правната рамка, ние знаехме, че ще отнеме време да се приложи всичко това. То все още тече. Е, искам да кажа, че съм сигурен, че регламента според мен ще бъде приложен максимално бързо. На второ място областите, където трябва да има е, допълнително подобрение. Ефективността на данъчно-административното сътрудничество между различните държави членки. Радваме се, че комисията прие нашата препоръка за повече е, посещения в държавите членки възоснова на анализа на риска. През 2017 година службите на комисията посетиха 10 държави членки в контекста на изготвянето на доклада за събираемостта на ДДС и процедурите по контрол. В заключение, комисията в своя доклад включи няколко препоръки към държавите членки с цел да се подобри системата във връзка и с препоръките в нашия доклад. Може да прочетете за по-подробна информация моя писмен отговор. Най-важният най-важната област, където трябва да има допълнително подобрение, всъщност е сътрудничеството между съдебните, административните и правоприлагащите органи в Европейския съюз. Измамите по ДДС най-често са международни по своя характер. И ако данъчните власти в една държава смятат, че могат да се справят сами, това най-често не е така. Дори двустранното сътрудничество между данъчните администрации на две държави членки не е достатъчно, защото стоките най-често преминават през няколко страни в случаи, в които има съществени ДДС измами. Ето защо мисля, че е, е на лице сериозно основание да се укрепи авторитета на европейските институции в това отношение. Нашето предложение за административното сътрудничество отразява една от нашите препоръки в специалния доклад. Благодарение на това предложение, служителите на Еврофиск ще споделят информация с Европол и ОЛАФ. Новата директива, позната като FIP, ще укрепи ролята на прокуратурата, когато става дума за разследване на случаи с ДДС измами на различни нива. Смятаме, че е необходимо да се подобри статистиката относно случаите с ДДС измами. По-настоящем, за съжаление, не се полагат системни усилия в тази област в Европейския съюз. Комисията изготви така наречените оценки на ДДС пропаста отгоре надолу. Само, че тук има сериозни проблеми с методологията. Като цяло, те се основават основно на оценка на сивата економика в съответната държава членка по своя характер измерването на сивата економика е нещо много ненадежно. Естествено, че сивата економика е, е свързана с ДДС измамите, но ние смятаме, че е много важно да се тръгне отдолу нагоре, да се събира действителна статистика за установените случаи на ДДС измами. В тези случаи, в които има подобни оценки в държавите членки, става ясно, че има разлика между двата подхода отгоре надолу, отдолу нагоре и тази разлика е доста голяма с коефициент 2. Ето защо ние смятаме, че статистиката, която е по-надежна, трябва да се събира и то последователно от всички държави членки. По-настоящем Белгия и Великобритания са първенци в това отношение и би трябвало да се използва опита на тези държави, за да се стигне до общ подход на европейско ниво. И накрая, налице е въпроса за стимулите, които създава настоящата система за споделяне на е, митническа информация. Според договорите, е, митническите приходи, е, митниците са източник на, на информация по-скоро. Когато обаче се събират приходи от страна на митническите власти, 20% от тях остават за покриване на митническите разходи. Няма връзка между е, разходите обаче и е, събраните средства или отделените за, за покриването на разходите средства и това създава странни ситуации. Нека да дам един пример. Ако сте в е, една отделна независима страна, а не в Съюз, данъчната администрация има право на избор. Ако пропуснатите ползи, например, са 100, а разходите за финансиране на конкретни случаи са 50, администрацията ще се стреми към 80, защото ще а, покрият почти два пъти разходите си. Но ако запазват само 20, ще има сериозно разминаване, защото нетният приход ще бъде намален. Настоящата правна рамка не отчита действителните разходи за е, събиране. Това е едната част е, на проблема. Другата страна на проблема е, че запазването на тези 20% от митнически сборове създава стимул е, за привличане на търговски потоци към съответните е, местни пристанища. Има обаче и други стимули за нещо подобно. Нашия последващ доклад открива, че има разлика между е, процедурите за оценка, познати като ВИК и е, търговските потоци, които се насочват с приоритет към съответните пристанища. С други думи, за съжаление, системата създава стимули да не се прави цялостна оценка на съществуващия проблем. Ако сумата за събиране на конкретни данъци е 20% от събраната в сума това не е ефективно. Това би било неефективно във всяка една държава. Тези 20% всъщност не са свързани с действителните разходи. Доколкото разбирам, комисията предлага сега да намали този процент на задържаните приходи. Това само по себе си няма да реши проблема. Може да намали да смекчи проблема до известна степен, но няма да го реши, защото решението, е, и това е моя лична позиция, е, тъй като Сметната палата не се изказва по този въпрос, та искам да кажа, че ако искаме да решим този проблем, трябва да се е, намери по-добра пресечна точка между действителните разходи и задържаната част от приходите. Настоящото предложение на комисията казва, че задържаната сума трябва да се намали до 10% и ще има компенсиране от ресурси за инвестиции. Но това е част от проблема, защото на лице е и въпрос за разходите за приложение. Това са основните заключения в нашия доклад и аз съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Матеш. Благодаря за това, че се изказахте от името на Сметната палата. И сега госпожа Майте Фабрегас Фернандес. Имате думата. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, председателю. Уважаеми депутати, дами и господа. За мен е удоволствие да съм днес тук, за да говоря за становището на комисията за измамите с ДДС от името на Европейската комисия. Ще говоря също за инициативите на Европейската комисия системата на ДДС в Европа да бъде по-ефективна и ефикасна на вътрешния пазар – както и да не може да се злоупотребява с ДДС и да се създаде единна зона на ДДС. ДДС е много важен приход за националните бюджети. Той е част също от собствените приходоисточници на Съюза. През 2016 година сред 28-те държави членки приходите от ДДС са около 144 милиарда евро. Това съответства на 18% от всички данъчни сборове държавите членки. Всяка година големи приходи се губят, защото има несъбираемост поради измама. 2015 година разликата между потенциалния и реалния сбор е 151 милиарда евро, което представлява над 30% от общите сборове по ДДС. Макар, че тази разлика между потенциалния и реалния не се дължи винаги на измама, понякога има фалити или погрешни изчисления, смятаме, че измамите в Съюза струват 50 милиарда, които излизат от националните бюджети всяка година. Такава огромна сума изисква един процес за изпиране на пари, който да е много ефективен, подобен на този, който забелязваме в панамските досиета или досиетата от рая. Досиетата от рая и доклада, публикуван от Камерата на представителите на Миреното кралство, свързан с електронната търговия и измамите, повдига много въпроси, свързани с ефективността на настоящата система на ДДС и се призовава за действие от страна на държавите членки и Европейската комисия. В доклада на Обединеното кралство се говори за милиард, милиард и половина британски паунда, които се смята, че са отнети от бюджетите посредством измама. Европейската комисия гледа много сериозно на проблема с измамите с ДДС. Председателят Юнкер – говори за задълбочаване на вътрешния пазар и че това е един от приоритетите на неговия мандат и бизнеса и гражданите трябва да плащат своите данъци. Първо, Европейската комисия постоянно подчертава, че държавите членки трябва да прилагат правилата за събиране на ДДС. Имахме различни случаи за неплащане на ДДС. Е, в райските досиета също се говори за това. Това се дължи на доставка на самолети и други без плащане на ДДС, комисията започна процедура за налагане на наказание срещу съответните държави членки, както и води проучвания за други случаи в други държави членки. Екофин, както спомена и господин Матеш, миналата седмица на 22 юни прия общ подход за по предложението на Европейската комисия, за да може данъчните власти да имат по-ефикасни инструменти, за да се борят с измамата с липсващия търговец по-специално държавите членки ще имат възможност да правят съвместен анализ на риска, за да може по-добре да установяват такив тип измама. Това ново предложение дава възможност за обмен на информация с митническите органи, ОЛАФ и а, други, за да има общ фронт за борба с тази измама. Правното основание бе нужно, за да има обмен на информация. Това досие сега е в парламента, той ще излезе със становище. Комисията ЕКОН всъщност излезе вече с едно такова становище този месец. Чакаме окончателното становище. На трето място трябва да знаем, че дори когато има подсилен административен капацитет на данъчните власти за борба с тези измами, настоящата система на ДДС е обект на измами и трябва да бъде модернизирана. Европейската комисия следователно предложи да се промени системата, що се отнася до между общностните доставки на стоки между бизнеси. Този нов режим ще почива върху облагане в държавата, за която пътуват стоките. Доставчикът събира ДДС от неговия клиент. Тази система ще се прилага при търговията с стоки между бизнеси. Изключението за междуобщностни доставки, което е в дъното на тази измама, трябваше да намали с 40 милиарда годишно измамите. Това възнамеряваме да направим, за да може от тази преходна ДДС система да преминем към крайния режим на ДДС. Новите правила ще бъдат съчетани с въвеждането на първия етап на идеята на сертифицирано данъчно задължено лице, това е свързано с разпознаваемо данъчно облагаемо лице, което може да бъде установено от всяка данъчна администрация. Когато закупчика е такова лице, то тогава само стоките ще могат да пресекат граница без да е платено ДДС-то. Само по себе си това трябва да не води до а, измама, защото такова, такъв статут на сертифицирано данъчно задължено лице ще бъде предоставен по съответна процедура. След това Европейската комисия през октомври 17 година прие законодателно предложение, което Интералия включва основните криъгълни постановки на този окончателен режим за ДДС. Тоест, принципа на държавата по дестинация, надежността на доставчика, когато не говорим за сертифицирано лице и така нататък. Това според нас ще създаде опростен начин за работа в тази система. Това първо предложение бе последствено от още едно предложение на Европейската комисия, което бе прието на 25 май за директивата, която описва техническите мерки за практическото изпълнение на този окончателен режим. Очакваме съветът и Европейският парламент бързо да работят по тези досиета, имайки предвид е, спешността на въпросите, които трябва да бъдат разрешени, свързани с измамите с ДДС. И в заключение, борбата с измамите е приоритет за Европейската комисия. В този смисъл два основни елемента трябва да бъдат засегнати – на първо място, способността на данъчните власти да прилагат правилата с ДДС и сътрудничеството им за борба с измамите с ДДС. Другият елемент е самата система на ДДС. Административните дейности за преодоляване на разликата между потенциалния и реалния ДДС сбор не са достатъчни, за да му се сложи край на трансграничните измами. Системата на ДДС трябва да бъде модернизирана и напълно да отговаря на изискванията на вътрешния пазар. Много ви благодаря за вниманието и очаквам да ми зададете въпроси по-късно. Благодаря, госпожо директор, за перспективата на комисията. Сега преминаваме към шведската данъчна агенция, госпожа Олов Дотир. Благодаря. Господин председател, благодаря уважаеми депутати за поканата на това изслушване, за да говоря пред вас ДДС измамата. В моята презентация ще говоря за ролята на Еврофеск в борбата за ДДС измамата. Особено ще се спра за верижната измама и липсващия търговец. Повече известна като МТС измама. ДДС измамата се изразвиваше постепенно през последните десетилетия и стана огромен проблем в Европейския съюз. Измамите включват различни пазари и стават все по-сложни. Много е трудно да се изчислят загубите от тези измами. Те възлизат на около 50 милиарда евро – на година. Това са данни на Европейската комисия. Ето защо е важно тази измама да бъде предотвратена, идентифицирана и да се борим с нея колкото се може по-бързо. Берижната авизмама може да включва компании в различни държави, членки и различни търговски схеми. Ето защо е, е, нужно, международно, е нужно международно сътрудничество. <clears throat> Мрежата на Еврофейск бе създадена на базата на, регу... на регламент 94 от 2010 година, като се залага особено на сътрудничеството между държавите членки. Целта беше борба срещу верижните измами. Всички 28 държави членки е, участват в мрежата, но те могат да избират в коя, работ... в коя работна област да участват, кога да работят и кога да прекратят своето участие. Когато държава членка се включи в, дадено, в дадена област, тя трябва да действа активно. На практика това включва подаване и получаване на информация от мрежата на Еврофиск, а също така и да се дава обратна информация по е, информацията, която се получава. Всяка държава членка има поне един е, служител за връзка. Той обменя информация в мрежата. Тази неговата задача е да се анализира риска в съответната област, в която работи държавата членка. Информацията, която се обменя, се обменя между служителите за връзка. Тези служители са представители на държавата членка и изразяват мнението на държавата членка и тези служители присъстват на заседанията на Еврофиск. В момента мрежата се състои от Еврофиск групата и отделните работни области. Ролята на групата Еврофиск е да решава какви ще са работните области – и да оценява резултатите. Е, председателят на Еврофис се избира измежду отделните е, представители. Броят на работните области може да е различен. В момента имаме 6 различни работни области. Всяка област има координатор, който се избира от представителите. Е, работна област 1 до 4 бяха създадени през 2010 година за борба срещу определени области, е, свързани с, с ДДС измамите. Област 1 се занимава с всички стоки и услуги. Област 2 се занимава с новите видове транспорт, включително е, самолети, коли и лод и параходи област. Трета се занимава с митническа процедура 4200. Представителите на данъчните администрации участват в област 2 и 3. Област 4 е, функционира като обсерватория и събира информация за видовете измами, както и за техниките, които могат да се прилагат в борбата срещу измамите. Е, области 5 и 6 бяха създадени през 2016 и 2017 година. Е, глобализацията и новите технологии предпоставиха нови, нови предизвикателства пред борбата срещу измамите. Ние се съгласихме да обменяме информация развитието на нашия модел, глобализацията, новите видове платформи, платформи за търговия и плащане са предизвикателства за идентифициране на нови рискови модели и видове измами. Ето защо има голям риск от измама в сектора. Област 6 бе създадена през 2016 година за анализ на ситуацията в Европа. Е, задачата на анализа на мрежата за трансакции имаше за задача да обменя информация между държавите членки и да подобри тяхната възможност за, за, за изпращане на сигнали за ранно предупреждение. Важно е, важно е качеството на споделената информация. Ние очакваме информацията да бъде обменена по-бързо. Таз, този анализ и резултатите от него се очакват да бъдат оценени във втората половина на 2019 година. Юрофиск без съмнение допринесе за намаляване на измамите с ДДС, но независимо от усилията на държавите членки и <clears throat> тяхното и тясното сътрудничество между данъчните администрации, проблемът с измамите и тяхната сложност си остава. Също така и благодарение на новите пазари. Организираното организираната престъпност може да ощети и честната конкуренция и функционирането на пазарите. През 2009 и 2010 година имаше загубе от ДДС на стойност на 5 милиарда. Е, това бяха измами в въглеродния сектор, след това измамите преминаха в пазарите на електричество, газ и е, на телеком услугите. С измамите, от измамите са засегнати също така и внос на различни стоки, предлагане на услуги. Ето защо има нужда от сътрудничество между данъчните, между митническите власти и бизнеса. Независимо от отделните усилия на държавите членки и международното сътрудничество, заплахата си остава. Много държави членки въвеждат е, е, механизми за обратно начисление – за борба с, измамата с липващия търговец. Въпреки, че обратното начисление е добро в борбата срещу измамата в определени сектори, то може да доведе до прехвърляне на измамите в други сектори или пазари. Обикновено данъчната администрация отговаря за оценката и събирането на ДДС и играе основна роля в превенцията и идентифицирането на измамата. Информацията, която се обменя, е поверителна, така както е залегнало в регламент, 904 от 2010 година. Информацията е поверителна и се защитава по същия начин от подаващата и получаващата държава. Също така се казва, че тази информация може да се използва при наказателни разследвания. Въпреки това, използването на тази информация може да варира при различните държави членки. Дефиницията на организирано престъпление, на организирана престъпност е различна в различните европейски документи. Измамата с липсващия търговец, верижната измама трябва да се разглежда като организирана престъпност. 40-60 милиарда са загубите от ДДС е, и причината за тези загуби са, имен, е именно организираната престъпност. 2% от тези групи стоят за 80% от измамите. Тук става дума и за пране на пари. В заключение, когато всички агенции и звена работят на национално равнище, европейско равнище заедно, има по-голяма възможност да се преборим с верижната измама в Европейския съюз и да се намалят загубите от ДДС измамите. Благодаря. Благодаря на председателката на Еврофиски и сега господин Ричард Мърфи. Благодаря за това, че ме поканихте. Аз се занимавам с измамите по ДДС и пропуснатите ползи от името на един проект по Хоризонт 2020 с съкрещението COFARS. Ние разгледахме много различни въпроси на макроекономическо ниво. Щях да говоря за неща, които вие споменахте, сега няма да го направя. Благодаря ви за това, така че малко ще променя презентацията, която бях предвидил, защото вече споменахте някои въпроси. Питате защо не сме спряли проблема важен въпрос. Един от отговорите е прост. Не сме променили ДДС законодателството. Чухме, че то ще се промени и ще се вземе за основа страната дестинация. Мисля, че това ще бъде изключително ефективно. Мисля, че оценката за 40 милиарда възстановени средства наистина е реалистична и е, ще се решат и много други проблеми. Има обаче данни, според които пропуснатите ползи са между 125 и 150 милиарда. Други пък казва 135 милиарда. Виждате, че всички тези цифри е, си приличат и дори да решим проблема, за който споменах, има други проблеми Великобритания има едни от най-надежните данни по отношение на пропуснатите ползи по ДДС, макар че от европейска гледна точка при нас измамите не са чак толкова сериозни. 10% идват от грешки, когато говорим за подобни е, пропуснати ползи, 13% са свързани е, с е, лоши дългове, 4% са свързани с престъпни атаки към системата и само 1% се дължи на неплащане на данъци. Значи виждате, че е, цифровата е, или по-скоро е, сенчестата економика е основният проблем, но тя е международна. През последните 15 години по много въпроси, откакто започнахме да говорим за данъчна справедливост, започнахме да сътрудничим. Мисля, че малко подценяваме е, сътрудничеството. Ако погледнем важността, която отдават държавите членки, жалко е, че само 14 от 28 държави членки правят оценка на така наречената данъчна безност. тези, които го правят, е, говорят най-вече за ДДС. Е, Сметната палата говори за подхода отгоре надолу. Аз мисля, че това е правилният подход и мисля, че всички пропуски трябва да се изчисляват на тази основа. Не искам да изключвам подхода отдолу нагоре, но той трябва да е допълнителен. Притеснявам се, че оценката на комисията за пропуснатите ползи е такава, че е, не се обръща внимание на проблемите, които трябва да бъдат решени в държавите членки. И ако държавите членки не гледат проблемите в собствените си економики, е, няма как да наистина да, да решим е, проблем. Смятам, че всяка една държава членка трябва да изчислява разликата между полученото ДДС и това, което би трябвало реално да се получи. Много от средствата от ДДС влизат във вътрешната економика. Много от вас са експерти по економика и счетоводство. Аз също. Знаете, че ако не се записват оборотите, много лесно се губи от поглед проблема. И разходите стават много по-високи. В допълнение, искам да кажа, че нито една данъчна администрация не може да постигне необходимите резултати с съответните данни, ако няма ресурси да се справи. Би трябвало да се промени малко предоставането на ресурси. Много правителства разглеждат данъчните администрации като места, които генерират разходи, а не приходи. Не разбирам тази логика. Когато нещо привлича приходи, обикновено то е положително. Затова логиката, която представих, обратната логика на правителствата е доста притеснителна. Когато говорим за вътрешните економики, има някои важни е, неща, които трябва да направим. Има един португалски модел, по силата на който всяка една е, транзакция или продажба електронно се обявява пред данъчната администрация. Мисля, че това е много ефективно. То е свързано и с онлайн докладването в данъчната сфера. Отново казвам, оборота, докладването на оборота е нещо изключително важно. Освен това, всяка една издадена фактура или касова бележка участва в национална лотария. Виждате, че това е стимул. Работи ли? Виждам, че не сте особено оптимистична но мисля, че тази идея би трябвало да се приема и от други. Най-важният въпрос обаче е това, че и във вътрешните економики, и в презграничен план има проблем с така наречения липсващ търговец. И тук не става дума само за върха на айсберга. Понякога липсват много търговци. Ако погледнем Великобритания, страната, която познавам най-добре, почти 400 хиляди компании в Великобритания не подават данъчни декларации и не изпълняват всички други е, наложени им задължения от данъчната администрация. Съответно не предоставят информация. Значи това представлява една много голяма дупка. Всъщност 10% от почти всички дружества не подават информация за търговската си дейност. Половината от тези компании не подават информация в рамките на целия си жизнен цикъл. С други думи, те могат да съществуват, да търгуват и да изчезнат и никой няма да разбере какво се е случило. Има освен това 5 милиона души в Великобритания, които са самонаети и а, е, техните е, приходи най-често са толкова малки, а, е, че няма смисъл да се оповестяват. Какво да направим? Значи да накараме всички да подават информация. Как да стане това? Като въведем автоматичен обмен на информация. През последните 5 години аз работя в мрежата позната като данъчна справедливост. Тя е насочена към идентифициране на данъчни обежища и е, места, е, където се е, пращат е, мръсни пари. Не правим това обаче е, с нашите вътрешни економики. Например, е, една, е, едно дружество базирано в Каймановите острови трябва да дава информация в Великобритания за граждани, които живеят в Великобритания, но ако тази компания е базирана в Лондон, тя не е задължена да прави същото и това е абсурдно. Трябва да разширим изискванията спрямо всички вътрешни банкови сметки, особено когато по сметките се вижда, че постъпват средства, съответно има търговия, има търговия по интернет, трябва да се включат и всички платформи за разплащане по интернет. Ако направим всичко това, хората ще знаят, че шанса да ги разкрият ще се повиши. Научната информация от САЩ показва, че когато хората знаят, че данъчната информация ще бъде автоматично оповестена, те наистина оповестяват сами или 90% от хората оповестяват сами. А когато знаят, че няма автоматично записване, тогава процента е между 50 и 60. Банките разполагат с такава информация и а, те могат да споделят тази информация, само че сега във Великобритания компаниите могат да, да подават информация за т.е. компаниите могат да подават информация на банките за онова, което си поискат. Ето защо много е важно банките да започнат да сътрудничат и да подават информация, за да можем да открием и е, този липсващ търговец. И в същото време по този начин ще се гарантира и подкрепа за честните търговци, които страдат най-много от измамите. Това са основните неща, според мен. Благодаря. Благодаря на нашите оратори за встъпителните думи. Сега започва дебат. По 5 минути на въпрос. Един въпрос ще бъде зададен в рамката на минута. Останалите 4 минути отиват за отговора. Ако остане време в а, рамките на тези минути, може да се зададе допълнителен. Нидермайер, съдокладчик от НП. Благодаря, благодаря на нашите скъпи гости за това, че са тук и обсъжда този важен въпрос. Това е много важен въпрос за данъчните спорове в фиска. Става дума и за престъпна дейност, както и други правомерни действия. Режимът на търговия в Европейския съюз трансграничен план играе изключително голяма роля, тук чувам. Обръщам се към всичко с изключение на комисията – как виждате ли някакъв а, друг режим, който да се наложи, който да замени този ДДС режим и който да е достатъчно ефективен и ефикасен, за да се преодолее разликата между потенциалния и реалния ДДС сбор? Към комисията. Казвате, че има отпор сред държавите членки, за да се продължи нататък към един крайен режим на ДДС. Как може да се преодолее това? Като че ли държавите, данъчните им власти не си вярват един на друг и трудно може да се премине по-нататък. И така, може би на сметната палата първо да дам въпроса или кой всъщност иска? Господин Матес. Да, споменихте този режим. Не бих подценил предизвикателствата, с които се стигна, чрез които стигна до този момент. Не мисля, че настоящата система за обмен на информация по операции а, по електронен път може да постигне същия резултат. Ако направим така, че всички операции се докладват в системата VS и особено онези, които са свързани с внос, Това ще създаде система, която отговорност ще носи онзи, който получава като крайен получател стоките. Това лесно може да се направи държавата по дестинация. и сборът или събираемостта е лесно постижима. Може да се премине към система, в която данъчните власти в държава членка А събират приходи, които след това би трябвало да бъдат прехвърлени на държавата по дестинация на стоките. Това няма да бъде приемливо. Държавите, на които се полага този приход или тази, тази събрана сума, няма лесно да приемат нещо такова – ще има, според мен, политически проблеми, за да се стигне до един такъв крайен резултат. Освен това, има едно по-просто решение. Трябва да се направи така, че системата VS и митничите данни да бъдат предавани точно и конкретно. И това според мен ще разреши ефективно и ефикасно тези тревоги. Това мога да кажа. Както казах, не мисля, че ще е лесно да се създаде система, в която данъчните приходи на Франция трябва да бъдат събрани от друга страна и след това прехвърлени. Няма да е лесно да се направи такова нещо. закрепването на настоящата система и по-специално изпълнението, съдебното преслед... преследване могат да доведат до намаляване на тази разлика. Това е. Благодаря. Може би ще има и други размисли. Uh, Would you, oh, sorry. Mr. Murphy would like? Okay. Господин Мърфи. Um, with regard to the first... Що се отнася до първата част от въпроса, няма заместител промяната на ДДС режима. По втората част, политическа воля всъщност се изисква. Написах една книга преди няколко години, която се нарича Радостта да плащаш данъци. Не всички усетиха така ироничния привкус на заглавието, но ставаше дума за политическа воля. Това, което казвам, е, че данъците са начина по който всеки един политик може да промени економиката, за която отговоря. Затова данъците всъщност са дар за всеки един политик и те трябва да ги използват точно за целите за постигане на политическите си цели. За съжаление обаче прекалено много политици гледат на данъците като конфискация или като тежест, а това не е така. Това е легитимно изискване към всеки, който живее в определена държава. И това е нещо като право на собственост, което има всяка държава и се създава по същия начин. Това не е опресивен или потискаш инструмент. Благодаря. вие не искате да кажете нищо, давам думата на комисията. Ще отговоря на въпроса, който е зададен към мен той е свързан за тези крайъгълни камъни или краягълни жалони, представени през октомври миналата година. Вярно е, че първата реакция в съвета на държавите членки бе да се съгласят само по принцип, без да знаят детайлите. Но това също е трудно. Поради тази причина Европейската комисия много бързо направи свое предложение и то детайлно предложение за всички подробности за прилагане на тези принципи на режима. Това бе направено на 25 май. Дискусиите започват сега по този окончателен режим. Що се отнася до липсата на доверие между държавите членки? Въпрос повдигнат от господин Нидермайер – но и от господин Матис, свързан с обслужването на едно гише. Мисля, че такъв един работи в мини вариант за някои електронни услуги. Получаваме информация от държавите членки и те казват, че са удовлетворени от системата, защото получават приходи, които преди не са що се отнася до тези електронни услуги. През декември съветът одобри пакета за електронна търговия, като включва разширение на това обслужване на едно гише към електронната търговия. В такъв смисъл знаем, че е много важно да се изгражда доверие между данъчните администрации в държавите членки. Една от мерките, които ще помогне е съвместни одити. Държавите членки миналия петък на Екофин се съгласиха, че може да се правят такива съвместни одити и да работят заедно в случай, че държава членка установи някакъв проблем, свързан с проблем в друга държава членка. Това е много важен момент. Европейската комисия също така започна да организира срещи с ръководители на данъчните администрации в държавите членки. Преди няколко дни бе първата среща в Солон, Гърция, където всички ръководители на национални данъчни администрации се събраха заедно, за да говорят по въпросите, които ги безпокоят. Това е едно начало, посредством което ще се изгради доверие, което е задължително, за да се приеме истинска система на единно ДДС. Uh, Аз ви благодаря и Епе Кофорд, който е докладчик от социалистите. Благодаря, благодаря на нашите оратори за отличните изказвания. Първо към всички имам един въпрос и той е свързан с инициативата на Европейската комисия за ДДС. Този нов инструмент е, е свързан с така наречения сертифициран данъчно задължен обект или субект. Там доказвате, че плащате надлежно данъците си и така нататък този модел дали е ефикасен за борба с измамите с ДДС? Ако не, как да се подобри? И на второ място, държавите членки нямат особено желание да работят е, за това. Ако не се приложи този модел на сертифицираното данъчно задължено лице, какво може да се направи? След това към британския оратор говорихте за цифрова регистрация на продажбите, както се прави в Португалия. Аз започнах да си задавам въпроси около този метод, дали не може да се използва срещу други данъчни измами. Например, тези, които са свързани с дивиденти. Датски, германски органи не можаха да съберат милиони евро поради тази измама. Благодаря. Кой ще иска да отговори на първия въпрос? Откъде да започнем или с втория да започнем с господин Мърфи? Wish, to... С удоволствие ще отговоря на втория. Не, първо на първия за кратко. Харесва ми идеята за този модел на сертифицирания данъчно задължен субект – но всеки трябва да може да докаже статута си като такъв, което създава бариери при входа в системата. Оттам възникват проблеми. Правителствата, може би, трябва да се вгледат в различни начини за предоставяне на подкрепа на разрастващи се бизнеси, които може да са изправени пред проблеми. Казвам, че това е евентуално от бизнес гледна точка проблем. Що се отнася до цифровия проблем, той е изключително важен според мен – как се записват нещата не е важно, дали се използва блокчейн или нещо друго. Това, което всъщност е важно и точните подробности, пак казвам, не са важни. Всъщност разпространяването на информация, че информацията тече е важно. Става дума за економика на поведението, не става дума за конкретика. Би било много интересно да се получи информация от банките за оборота на бизнеса, като смятат, че има такъв тип дейност и дали това ще се свърже с подадената информация за продажби като се видят самите записи на продажби, но никога няма да съвпадат. Винаги ще има марш за грешка, защото някои го правят в брои, други имат операции посредством банкови сметки и те не са свързани с продажби или капиталови потоци или дивиденти. А, така че винаги ще има различия, които са свързани с определени обяснения, които трябва да се дадат. Но трябва да са запознати че има такова задължение и така тежеста на доказването е от тях, за да обяснат те какво случва с тяхната сметка. И това е много важно, според мен. Това ще овласти, според мен, счетоводителите или другия бизнес, който помага при данните. Аз 20 години бях счетоводител. И ако се каже, ако не спазвате, някой ще ви залови. Аз съветвах своите клиенти да изберат одит по ДДС или да се разведат, но това да предизвиква много проблеми, по-добре развод. Това дава много правомощия по настоящем. Одитите по ДДС спадат много, като брой, което всъщност е в ущърп на този процес. Цифровизацията има е, големи сили, но трябва да има и мерки на реал, в реални мерки. Ако знаем кой търгува, може да видим къде е риска, защото когато има разлика между докладваното и това, което се отчита от банката, веднага показва риск. Има идея за тези рискови индикатори. Аз също участвах в докладването по държави. Това също е рисков проблем, тъй като поведението ще се промени. Виждаме го в многонационалните дружества, защото те знаят, че се извършва наблюдение върху дейността им. Ще го видим и при бизнеса, ако знаят, че оборота им се наблюдава. Така че според мен ще сработи. Благодаря, давам думата на комисията. Ако никой не иска да говори за това, ще говоря аз за него. Става дума за сертифицираното данъчно задължено лице. Както казах, споменах някои елементи, свързани с този тип субект. Един от основните принципи на този окончателен режим е носенето на отговорност от доставчика, с изключение на случаите, в които клиентът е такъв сертифициран субект – е, това вече е надлежен дънакоплатец, припознат като такъв от съответните данъчни власти. При него няма риск от измама, защото този субект ще си плати ДДС-то в страната по дестинация, т.е. клиента. Включихме тази нова идея в системата на ДДС, за да улесним този преход към принципа на страна по дестинация. Зададаха се всъщност два въпроса за този субект. Ще подобри ли това борбата с измамите? Да, защото това е данакоплатец, клиент, на който може да се разчита и той ще си плати ДДС-то, което дължи. Има риск, ако това не е включено в предложението, питате вие. Това е преход към пълния окончателен режим. Следователно, сега държавите членки, парламентът са тези, които могат да вземат решение, за да видят дали е необходимо е необходим този междинен етап, с който работим с такива субекти и дали нещата трябва да останат така в крайния режим или пък може да се премине към принципа на държава по дестинации и носене на отговорност е, на доставчика в крайния режим. В оценката на въздействието, на което почива нашето предложение, имаше данни, които подкрепят включването на този тип субект – сега обаче всичко е в ръцете на държавите членки, на съвета, както и на парламента, за да преценят те кой е най-добрия вариант. Благодаря. Е, От името на НП Ванден Кинделаре. Е, е, Благодаря. Добър ден на всички гости. Извинявам се, че не присъствах тук през цялото време. Бях в друга комисия. Въпросът ми е за разходите за спазване на ДДС към всички оратори. В Белгия се плащат от дружествата 27 000 евро за участие на системата ДДС. 50% отиват за спазване на правилата за ДДС, както и специализирани счетоводни операции, подаване на документи, от... т.е. това води до големи разходи за малките и средни предприятия. В случая говоря за тях, малките и средни предприятия колко плащат те, за да могат да спазват правилата за ДДС. Много е трудно за тях – да го правят. Много е сложно. И едно дружество с до 50 служители трябва да плати голяма сума, докато едно дружество с 25 трябва да отдели 7%. Много е скъпо това за МСП. Т.е. разходите за спазване на законодателството по ДДС са огромни. Сега, от друга страна, е нужно да има достатъчно контролни механизми нужно е, е да гарантираме спазването на ДДС и плащането на ДДС. Към Мати Си Мърфи имам въпрос. Как оценявате настоящата система? Нужни ли са повече инспекции? Трябва ли да упростим нещата? И към госпожа Фернандес. Как можем да се борим срещу онези, които не плащат ДДС? Дали трябва да има докладване в реално време, в националните системи? Е, много са сложни нещата, много е скъпо, така че какво ще бъде решението в бъдеще? Това е въпрос към комисията. Има ли някакъв цялостен подход или поглед към всичко, тъй като има много аспекти, които се съчетават? So, like to start. Благодаря. Кой иска да започне с отговорите? Господин Матеш. Хармонизацията на европейското законодателство в областта на ДДС би помогнало. В момента, ако преминем към тази окончателна система на ДДС, където трябва да се прилага принципа на страната на дестинация, това би означавало много разходи за съответствие в много държави членки, за много от бизнесите. Така че определена хармонизация би било, би било много полезна, би, би, би допринесла до голяма степен за намаляване на измамите. Но има проект за унифициране на данъчните декларации. Но не бе постигнато съгласие и този проект бе преустановен. Е, жалко е, защото въпросът за ДДС декларациите бе много важен. Така че нека отправя думи на на предупреждение, че още по-амбициозни проекти са още по-спорни. Но наистина хармонизиране на законодателството би било стъпка напред и то голяма. И според мен това е пътят, по който трябва да вървим. Господин Марфи. А, не бих искал да си помисля на, за за колко данъчни декларации съм бил отговорен по време на цялата си е, кариера, е, смятам обаче, че са завишени разходите за съответствие. Е, не всички документи трябва да бъдат ощетоводени, така че допълнителните разходи според мен няма да са много големи. Е, сега по принцип е, съответствието е скъпо начинание само по себе си. Според мен, е, опростени режими за малки и средни предприятия биха били по-разумното решение, биха постигнали целите, които си поставяме. Може би плосък данък за малки търговци. Също това би било могло да бъде решение, но с тези схеми би могло много лесно да се злоупотребява. Несправедливо е обаче да се наказват субектите за неволни грешки. Понякога бизнесите не могат да подадат на време декларациите си. Това не е злонамерено и те биват наказвани много строго въпреки това. Това според мен не е справедливо и мисля, че такива неща трябва да бъдат разделени от въпроса за измамата. Защото така се създава страх за малкия бизнес. Те по принцип, малкия бизнес по принцип страда от всякакви нововведения. Сега, хармонизиране на системата, да, добре, но аз не бих поощрил други а, държави да вървят по пътя на Обединеното кралство, защото може да се получи ситуацията, че не всички бизнеси ще докладват своя оборот, особено когато е около границата на оборота, който трябва да се докладва. Така че може би система, която се основава единствено на оборота за малкия бизнес е едно разумно решение. Благодаря, комисията има думата. Благодаря. По отношение на разходите за малките и средни предприятия, сега в преговорите се появи предложение за упростяване на правилата за малките и средни предприятия за облагане с ДДС. Ние искаме да им помогнем да оперират в рамките на вътрешния пазар във всички държави членки. Ето защо ние от страна на комисията излязохме с предложение за упростяване на правилата. По отношение на разходите на национално равнище, вярно е, в някои държави членки, т.е. в различните държави членки имаме различни системи, които могат да предпоставят допълнителни разходи. Трябва да се помогне на предприятията да понесат тези разходи. Е, виждаме в някои държави, членки Италия, Испания и може би Португалия в някои случаи, Нидерландия и други държави членки, има тенденция да данъчните администрации да предлагат услуги на данъкоплатците. Било то чрез IT-системите, или пък чрез директен процес на въпроси и отговори, да, използвайки изкуствения интелект, но те се опитват да помагнат на данъчно задължените лица. Вижда се, че има нужда да се говори с данъкоплатците и то да се говори не за, с цел да се, да се осигурят данъчните приходи, но и да се помогне на данекоплаците да спазват правилата. Това е важно. И още нещо. Фактът, на наше, когато ние от комисията предлагаме предложение за ДДС, на национално равнище ДДС е едно от една, един от многото данъци, с които бизнеса трябва да се съобразява. Ние от комисията не може да третираме цялата данъчна ситуация. Както каза и господин Матеш, има предложение за хармонизиране и в други данъчни области да се хармонизират данъчните декларации. Това не бе прието от държавите членки. Може би това е въпрос на бъдеще, то, когато данъчната област може да бъде, някоя част от данъчната област може да бъде хармонизирана. Това би помогнал на данъчните администрации да помогнат на тънокоплаците да спазват правилата. Да, добре. Следващият колега, колега е господин Карн. Благодаря. Е, ще задам въпроса си на немски. Благодаря на всички оратори, които са тук сред нас. Благодаря за вашето присъствие. Моят въпрос е принципен към всички. А именно въпросът как да осъществим сътрудничеството между национални, данъч, националните данъчни власти и ОЛАФ и как да го подобрим. Е, в разговори с ОЛАФ винаги съм усещал съжалението, че националните органи са обгърнати от национален егоизъм. Е, ето, например, немските власти казват, да, Олаф е много симпатична организация, но не е наш партньор в борбата срещу измамите. Ние имаме знанията и експертизата и ще си я запазим за себе си. И така, а, може би въпрос към госпожа Олфо, доктор Олаф, би ли могъл да участва в мрежата Еврофиск? Господин към, а, е, въпрос към господин Мърфи. Вие казахте, че финансовите служби не трябва да осъществяват економии, а трябва да, да постигат целта си. Аз съм самия данъчен експерт из, из, и е, е, е, данъчен дан, данъчен експерт и знае за какво говорите. Зная, че механизма за обратно начисление беше добро, добър инструмент за предотвратяване на измамите в определени браншове. Какво мислите вие? Може ли да се въведе този инструмент е този инструмент а, и в областта на ДДС, и в по-широки мащаби. Благодаря за вашия въпрос. Както споменах в презентацията си, има нужда от всякакъв вид сътрудничество между държавите членки на европейско равнище. Това сътрудничество ще подобри борбата срещу данъчните измами. В момента е само мрежа между държавите членки, особено между данъчните власти, данъчните органи, те обменят информация по отношение на данъчните измами. Когато ние получаваме информация се опитваме ефективно да се справим с, с ситуацията, създадена измама и е, препращаме по-нататък тази информация. Сега въпросът за Олаф или Европол, дали те могат да са част от мрежата. Не мисля, че това е точният въпрос, е дали те могат да са част от мрежата. А ако в мрежата може да се обменя информация с тези органи, те ще са част от нея. Сега за механизма за обратно начисление. Ние видяхме, че е, този механизъм действа добре в държавите членки в областта на предлагането на услуги и е, търговията за стоки. Но видяхме, че в тези сектори продължава да има измама. Има 13 държави членки, където има, в които има този механизъм, където действа този механизъм в областта на мобилните телефони, но се оказа, че а, злонамерените компании се придвижват в, към други държави членки, защото защото това предпоставя верижната измама. Тоест, какво се случва? Загубите преминават към държави, които не прилагат механизма на, за обратно начисление. Така че проблемът си остава като такъв в Европейския съюз. за прилагането, повсеместното прилагане на този механизъм за обратно начисление. Това е вече друг въпрос. Господин Мерфи. Не мога да коментирам първия въпрос, тъй като не съм компетентен по него. Сега за а, обратното начисление. Спомням се, когато този механизъм бе въведен, аз бях млад а, и той бе въведен точно за борба срещу измамите. Е, трябваше много да се обяснява на хората защо се въвежда този механизъм. До определена степен това си остава факт. Е, всички възможности за злоупотреба при счетоводството са, се случват в определени гранични ситуации. се случват много често в, в трансгранични сделки и тук трябва да бъде заострен контрол. Не става дума тук само за ДДС. Става дума за данъчните измами като цяло, става дума за данъчните раеве. Истината е, че тук ние се осланяме на различни методи при трансакциите. И когато има трансакция, винаги има възможност за злоупотреба. Сега, ам, за този механизъм за обратно начисление. Е, тук се през опозицията е, че някой все пак ще бъде честен. Сега дали да се разшири този механизъм в по-голям обхват – Идеята при този механизъм е, че облагането с ДДС не, се случва само в, в рамките на националните граници. Този механизъм бе замислен като решение на проблема, а не, а не проблем. Да, това беше вътрешно решение – един допълнителен въпрос към господин Мърфи. Правилно ли разбирам, че в Обединеното кралство няма външен обид от страна на финансовите власти? На данъчните власти. Е, не е точно така, че няма външен одит. Ако сте голяма компания и е, човек от данъчните власти ще ви следи през цялото време. Но за сертифицираното данъчно задължено ли, но лице. Тук ситуацията е по-различна. Сега по отношение на избягването на данъци. Това правят по-голямата част от компаниите. Те не укриват данъци, те избягват плащането им. В Обединеното кралство данъчните власти се разделиха с много от своите служители. И това е проблем. Много са малко посещенията от страна на данъчните власти. преди на всеки три години, независимо от големината на, на данъчно задълженото лице, Имаше посещения от страна на, данъч, на данъчните власти. Сега тези посещения са много-много редки. И според мен, заплахата от посещение би трябвало да се установи. Благодаря, Том Вандел Канделар. Благодаря. Е, Имам още един въпрос. Извинявайте за това. Извинявайте, че говоря и на нидерландски. Въпросът ми се, съсредоточава върху Еврофиск инициативата. Благодаря за тази група. Това е много полезна група. Но мисля, че има още един проблем. А именно, участието участието на държавите членки. Въпросът ми е, може ли да ни дадете преглед за държавите членки, кои допринасят най-много, кои участват най-много и кои участват най-малко? Хубаво е да имаме тази поименна информация. А може ли държавите членки да бъдат задължени да участват така борбата срещу ДДС измемите ще е по-ефективна. Госпожа Олов Стотир. Благодаря ви за въпроса. По отношение на участието на държавите членки. Наистина, държавите членки участват на доброволен принцип в нашата мрежа, но когато те решават, акти, решат активно да се включат в дадена работна област, те са задължени да обменят информация според според споразуменията, според нашите правила. Естествено, участието в мрежата зависи от е, степента на, на измами. Нивото на измами в държавите членки варира значително. Това означава, че голяма, големи страни, в големи страни има големи компании, е, които в които има много транзакции, те, тези страни подават повече информация. Но е много важно във всички държави членки да се идентифицира на национално равнище злонамерените компании и тази информация да се, да се подава в системата. Was... Втория въпрос. Uh, how to make it как да направим нещата задължителни. Не е задължително да се участва в Еврофиск. Не е задължително и да се обменя подобна информация. Ето защо не мисля, че можем да задължим държавите членки да участват в мрежата. Това си е тяхно право. Те решават дали да участват. Казахте, че бихте могли. Бихте ли работили по-ефективно тогава? Теоретичен въпрос, казва госпожа Ловсдотир. Не мисля, че има нужда от нещо подобно, защото, както вече казах, 28-те, всички 28 държави членки участват в мрежата и почти всички държави членки участват в всички работни групи. Държавите членки освен това доброволно предоставят много ресурси за тази мрежа, защото те сами осъзнават, че проблемите могат да се решават само съвместно. Защото винаги може да се стигне до там, че е, някоя държава може да претърпи сериозни загуби и никога не знаеш кой ще е следващия подред. Благодаря заместник председателя Ана Гомеш. Само един коментар показаното от господин Мърфи за Португалия. Да, цифровизацията на португалската система се оказа полезна. Що се отнася до отделните физически лица и малките компании, фризьорите, монтьорите, но вложените ресурси бяха такива, че въздействието като цяло отрицателно. Облагодетелстват се големите компании, богатите. А лотарията беше премахната, защото се оказа, че това е една схема да се продават германски автомобили. Системата се е подобрила. Естествено, когато хората осъзнават че трябва да плащат данъци, това е добре. И за да се стигне до там, за да осъзнаят, трябва да се направи нещо. Въпросът ми е към комисията. Като знаем за какво става дума, какво е заложено на карта по отношение на собствените приходоисточници на Съюза, говорим за многодишната финансова рамка в следващите 7 години. Като имаме предвид че ДДС и то масово се използва схемите за измама по ДДС се използват за финансиране на тероризма и организираната престъпност. Това го обсъдихме преди малко. Как така това не е основен приоритет за държавите членки и за самата Европейска комисия? Защо комисията не казва на държавите членки какви са им задълженията? Как така не знаем и кои държави членки са против? Кажете ни, ако не днес, то друг път, но ни кажете. Кои държави членки са против, за да можем да ги посочим с пръст и да ги накараме да си поемат задълженията. И накрая към всички по отношение на криптовалутите. Има промени в търговията благодарение на тях. Някои държави членки се опитват да се представят за центрове в използването на криптовалути. Какви са според вас последиците от нещо подобно? Председателя, сигурен съм, че комисията има списък. Дали ще сподели с нас, ще видим. Благодаря. Радвам се, че няма категорична молба да оповести този списък. Въпросът е много важен. Важен е за комисията. Юнкер и Московиси по време на, на техния мандат вече заявиха, че трябва да има ясна политическа инициатива за справяне с ДДС и измамите. И въобще всичко свързано с данъчните измами и неплащането на данъци. Това е приоритет за комисията. Комисар Московиси много активно работи, пътува в държавите членки. Той действа не само открито. Оказва се и натиск върху държавите членки да се борят с данъчните измами, в частност ДДС измамите. Нашите предложения ги има и ние ги даваме на съвета за обсъждане. Понякога на министерско ниво се обсъжда определена инициатива и е, се разбира публично от заседанията на Екофин, например, коя държава има определена позиция. Ние предприемаме съпъстващи мерки, помагаме на държавните администрации да си сътрудничат, да извличат максимална полза от единния пазар. Това е една от основните ни цели. Освен това, искаме те да могат да получават необходимите приходи, онова, което трябва да получат, тъй като това е принос към бюджет. Освен това, предприемаме действия спрямо от тези държави членки, които не прилагат законодателството както трябва. Това е много важно, защото понякога има погрешно тълкуване на законодателството. Понякога проблема се крие в това, че нямат достатъчно ресурси или пък процедурите, процесите не са достатъчно добри, за да може хората да бъдат накарани да сътрудничат, да спазват разпоредбите. Значи, е, политическо послание има и ще има такива и в бъдеще на второ е, място законодателство и на трето място прилагане на законодателството. И четвърто послание естествено да помогнем на данъчните администрации да си сътрудничат, да работят заедно в рамките на Еврофиск, мрежата. Те обаче трябва да водят и неофициални разговори, за да се намери решение на проблемите, защото проблемите пред тях са едни и същи. Благодаря. Господин Мърфи, един коментар по първото нещо, което казахте. По-настоящем аз съм университетски преподавател и се занимавам с въпросите на данъчното облагане. Искам да кажа, че съм доста самотен. И всъщност моя проект е много самотен по своя характер. Много е трудно да се публикуват статии и трудове, които разглеждат данъчното облагане в контекста на макроекономиката. Може да напишете нещо във връзка с науката, развитието и, и това е добре. Но ако погледнете макроекономиката и данъците, въобще така наречената данъчна бездна, например, това е много трудно, защото хората просто не правят интерес. Това безразличие спрямо а, данъчните а, въпроси е тревожно. Жена ми е лекар и ме диагностицира като а, данъчно запален, което е нещо тревожно според нея. По отношение на криптовалутите, а, Важен е обмена на информацията. Криптовалутата е същото като данъчно обежище. И ако не разберем какво се случва с тази криптовалута, има наяснота, има размитост. Ако със съответната криптовалута има операции, по които няма пълна информация, то съответно няма как да се събират необходимите приходи в съответната администрация. Вие може и да искате да си ги съберете, но няма да стане това. Тоест, трябва да накараме тези хора, които използват такива криптовалути, да си изпълняват задълженията, да ги накараме по някакъв начин, защото иначе правните системи няма да си получат парите. Благодаря. В рамките на спонтанните изказвания някой иска ли думата? Няма желаящи. Нашия съдокладчик господин Нидермайер иска ли да каже нещо, да направи заключителни бележки? Няма. И той желание да го направи. Благодаря на всички наши експерти за ценната информация, която ни дадоха, за изказванията си по темата ДДС и измами. Чухме различни стратегии. Моля да запазите тишина, още не сме приключили. Значи, дефинитивната система за ДДС, ще видим какво ще се случи в съвета с нея. Като си има предвид на какви суми възлиза така наречената данъчна пропаст по ДДС, Следва да отбележим, че ДДС измамите ще останат като наш приоритет. Ние трябва да говорим, да посочваме с пръст е, проблема, неговите мащаби, да се надяваме, че правителствата ще чувстват върху себе си все по-голям е, натиск да събират наистина онова, което трябва да се събере като е, данъци. Следващото е, заседание ще е през септември. Междувременно ще имаме командировка до Вашингтон. Ще се срещнем с представители на Конгреса, с е, представители на финансовия департамент на САЩ. Така, приключваме. Тук ми е написано, че трябва да кажа на всички приятно лято. Нека да не забравяме обаче, че ни предстои пленарна сесия в Страсбург. Затова по-скоро ще ви кажа до скоро виждане в Страсбург. Благодаря на всички наши гост-експерти. Заседанието приключи.